многобройни, а, нямаше как да не им отговоря изчерпателно. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дискусията по този въпрос. Благодаря на всички. Преминаваме към следващия въпрос. Устен въпрос по стратегията на ЕС за бездомните. Веднага давам думата на автора на въпроса, на вносителя Карима Дели. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, скъпи колеги. Най-накрая, най-накрая, тук в този парламент говорим за ситуацията на бездомните. Именно за това първо искам да отдада да, почет на асоциациите, които работят на терена през цялата година, за да помогнат на най-уязвимите от нас, на бездомните то, това изоставяне на тези хора е нарушение на човешките права. Е, това е най-тъжното, най-тъжната брънка, така да се каже, от звеното на а, изоставянето. Най-важно е да разберем защо тези хора се озовават на улицата и как да изградим истинска превентивна политика. Вместо да търсим средства за да ги върнем обратно, от улицата към жилища. Най-добре ще бъде да не ги оставяме да стигнат до улицата. Кога ще сложим край на изхвърлянията на тези хора от жилищата им? Кога ще сложим край на спекулациите с недвижимите имоти? Кога ще сложим край на несигурната ситуация на работните места? Ситуацията на бездомните се промени, профилът им се промени. Днес тяхната ситуация е много по-сложна, много по-тежка. Все повече млади, все повече жени, иммигрантски семейства, дори бедни работещи, които нямат дом. Виждаме хора, които спът на улиците през зимата на кашони или в паркове, но това всъщност е само видимата част на айсберга, защото има много хора, които живеят при приятели, при семейство, във временни лагери, в мръсни донопробни хотели и в колите си. Ситуацията се влушава все повече и асоциациите непрекъснато предупреждават, но а, бездействието се превръща в скандал. Време е държавата да поеме своята отговорност, вла... време е да се сложи край на тази срамна ситуация. Европа трябва да придружава тези граждани в търсенето на едни устойчиви, дълготрайни решения, защото първото, ни, първото изискване към нас е да защитаваме най-слабите. Не можем да извръщаме очи всеки път, когато погледнем бездомните. Много често те бъдат изхвърлени далеч от центъра на градовете, за да не ги виждат туристите е, и остават в периферите на градовете. Но това не значи, че проблемите ги няма в една държава, която ви много добре познавате, господин комисар. В, тези бездомници са считани за престъпници. Забранено им е да спът на улицата или в гарите, или по метрото, иначе ще бъдат глобени. Нищо не им е позволено. Така че, докъде сме стигнали и в много държави членки, виждаме само фалшиви лозунги, фалшиви обещания – и парламентът иска да изградим една интегрирана стратегия до 2020 година, като се базирате на вече свършената работа. Тази стратегия трябва да има пет големи цели. Първо, превенцията на бездомността. Второ, намаляване на продължителността й. Трето, концентриране на усилията върху най-тежките форми на този феномен. Четвърто, подобряване на качеството на услугите за бездомните. И а, пето, предлагане на по-ефтини, на достъпни жилища. Тази стратегия трябва да се координира с националните и регионални стратегии, да имаме ясни критерии на европейско ниво. Трябва да се постави акцента върху социалните иновации, особени, особено първо а, относно намирането на жилище, това е първия начин за социалното им включване. Трябва да се осигурят адекватни мерки, както национално, така и на европейско ниво. Така че, господин комисар, отвъд думите. Има наистина нужда от спешни действия. Имаме нужда от политическа воля. Безумността не е фатално явление. Нека да не чакаме отново следващата зима, за да си спомним, че хора умират на улицата така че можем да сложим край на този феномен и Европейския парламент трябва да покаже правилния път. Благодаря. Благодаря на госпожа Дели. А сега господин комисаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, трудните условия, при които живеят много хора, днес не изненада, че се увеличава случаите на бездомност в Европейския съюз. Социалните последици от економическата и финансова криза ни карат да осъзнаем наличието и отежняването на ситуацията с бездомността в много държави членки. Но има и засилено разбиране за това какво е необходимо да се направи, за да се реши проблема. Държавите членки трябва да продължат да разработват национални и регионални планове за справяне с бездомността в съответствие с, с мерките предвидени в съвместния доклад за социална закрила и социално приобщаване. Държавите членки трябва да направят повечето от нещата, но Европейския съюз може да ги подкрепи като им помогне да разберат по-добре проблема и вероятните решения, да намерят по-добри инструменти за измерването, да се разпространяват най-добрите практики по по-добър начин. Финансиране от Европейския съюз също може да помогне. Социалните фондове могат да се използват за справяне с бездобността. Европейският фонд за регионално развитие трябва да продължи да подпомага изграждането на социални жилища, да се подкрепи реинтегрирането на пазара на труда на бездомните лица. Работим сега по финансовата рамка след 2013 година средства от кохезионната политика се насочват към реализирането на целите на стратегията Европа 2020 и в този смисъл е важно да се насочат усилията за намаляване на бедността. Конференцията за европейски консенсус срещу бездомността определи какви стъпки да се предприемат, да се прилагат подходи, насочени към осигуряването на жилищно настаняване, да се използват новаторство и експериментални подходи. Стратегията срещу бездомността подчерта нуждата от подобряване на събирането на статистически данни. Справянето с бездомността е важен аспект на работата по справяне с социалното изключване – този смисъл трябва да споменем и Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. Започнахме проучване за връзката между бездомността и миграцията. Ще продължим работата по показателите за бездомността в съвместно с Комисията за социална закрила. Ние ще продължим следването на подходи за осигуряване на жилищно настаняване. Искаме те да се прилагат по-широк план. Ние насочваме в цялата ни енергия и ресурси към реализирането на задачите на европейско ниво, за да се стигне до бързи резултати да се използват нови процедури под формата на високопоставени групи и комисии. Минали месец се срещнах с основни заинтересовани страни, за да видим по какъв начин можем да ускорим работата по справяне с бездомността и какво е необходимо да се направи. Диалогът продължава и ще бъде последван и от конкретни действия. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на ораторите от името на политическите групи. Давам думата на господин Ори за две минути. Благодаря, госпожо председател. Колегите социалисти решиха да зададат този въпрос на комисията, с очакване за проекто резолюция. ЕНП смята, че е основателно това искане и ние подкрепяме това предложение. Съгласни сме с констатациите. Бездомството е крайна форма на бедността. Смятаме също така, че това е недопустимо явление в 21 век. Е, следователно налага се интегриран подход не само в държавите членки, но и между тях. Бездомството е крайната спирка на социалната изолация, на социалното изключване. Е, това е омагиосен кръг. Е, бездомното лице няма работа и тъй като няма работа, не може е, да си намери жилище. Към това се добавят болестите, западането физическо, психично, престъпността и наистина много трудно се излиза от тази ситуация. Трябва да се действа по много линии, социални служби, създаване на работни места, хармонизирани програми. Например, има успешни примери в някои държави членки и трябва да се ползваме от тази добра практика. Наистина трябва сериозно да работим за това да се разшири обхвата на тези добри практики и по този начин да се изгради една европейска стратегия. Подкрепяме това предложение. Сега госпожа Берес за две. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, за втори път този парламент с много кратки срокове ви задава въпроси за бездомните. Направихме го и през 2008 година. Кризата току-що беше започнала. И ето сега, през 2011, отново изготвяме една декларация, приготвена още през 2010. И напомняме, че спешно трябва да се занимаете с този скандал. Защото в Европейския съюз ние уж се смятаме за цивилизовани страни, а при все това всеки от нас вижда колко много бездомни има всеки един от големите градове. А, пък никой нищо не прави, за да се обърне и да помогне на, тази, на това население, което е силно засегнато от кризата. Било то в Мантина, в Берлин, в Париж, в Хелзинки. Насякъде проблема е същия. Нима можем да а, приемем, че един съюз, чиято ценност е солидарността, може да допусне бездомността. Бездомността, която е най-ясната картина, най-ясното доказателство за социалното изключване. Спомням се един дебат. Дали трябва да включваме целите за борба с бедността в стратегията на Европейския съюз? Ще, това е компетенция на Европейския съюз. Аз няма да влизам отново в юридическия дебат, но базите са ясни. Те са записани в харта на основните права. Ние ги поехме като политически цели за стратегията на Европейския съюз. Така че, господин комисар, ваша отговорност е така както и на комисарския колегиум, да мобилизирате всички средства, с които разполагаме на европейско ниво, за да може утре пактът за стабилност да не доведе до едно масово, сляпо урязване на всички помощи за, под... за бездомното население и за всички организации, които работят на терена, така наречените социални работници, които вършат великолепна работа и чиято дейност днес е почти невъзможна заради условията, така както видяхте във Франция с оставката на Ксавие Манюели, който е, беше ръководител на социалните служби. Не трябва да прилагате правилата за конкуренция за социалните жилища, а да ги финансирате, за да може утре въпроса за бездомността да престане да бъде належащ въпрос. Благодаря, госпожо Перес, А сега госпожа Лин. Борбата срещу бедността и социалната изолация е отговорност на националните правителства. Въпреки това обаче Европейския съюз може да играе координираща роля и трябва да го направи, особено що се отнася до бездомните. Това е в съответствие с стратегия 2020. В много случаи обаче не е нужда да, да преоткриваме топлата вода. Има много добри практики в Европейския съюз. Тази информация трябва да бъде събрана и разпространена много по-нашироко, отколкото в момента. Дали комисията може да очертае какви планове има по стратегията за бездомността за събирането на тази информация? Колко информация вече е събрана от държавите членки за причините, водещи до бездомността? Знаем, че 3 милиона души имат, нямат траен адрес до каква степен на алкохолизма, и употребата на наркотици допринася за бездомността. 40% от запитаните лица а, имат проблеми с наркотиците, 49% а, с а, алкохола, а, над 30% а, имат а, психически отклонения. Понякога всички тези три фактора се объединяват. С колко данни вече разполагаме от различните държави членки по тези въпроси? Има доста проекти, които се опитват да разрешат тези проблеми. Например, в мой избирателен район по програмата Дафне, насочена към жените, както и за случаи за семейно насилие, което често е свързано с бездомността. Това, което всички ние искаме тук е един координиран подход в целият Европейски съюз. На първо място ние трябва да знаем какво вече се прави и по какъв начин можем да помогнем в разработването на национални и регионални стратегии, което ще насърчи държавите членки да определят ясен срок за слагане край на бездомните, които живеят по, на улицата. На 16 декември миналото година беше разгледан този въпрос отново по искане на Карима Дели. Въпросът за бездомността никога не е бил популярна тема, може би защото не могат да се съберат много гласоподаватели, но за това пък е важно да съберем хора от всички партии, да ангажираме националните, регионални, местни власти, тези, които осигуряват услуги за бездомните и също и лицата, които имат опит с бездомността, за да разработим една истинска стратегия за справяне с бездомността в бъдеще. Благодаря, госпожа Лин. Господин Санаки има думата. Господин Чернецки има думата. Да, благодаря. Аз също се тревожа за този въпрос, защото аз имам лично отношение. В 19 век в Краков един от моите прародители е, е изградил палатки и, и убежища за бездомните тогава. Тази инициатива е много по-стара от Европейския съюз. Тогава, по него време, държавите много често не са знали какво да правят в такива случаи. Разбира се, днес бихме могли да продължим да си повтаряме, че това е компетенция на държавите членки, а не на Европейския съюз. Но мисля, че по чисто морални причини Европейския парламент трябва да поеме своята водеща роля. Трябва да призове държавите членки и да започнат да координират действията си в тази област. Смятам, че кризата показа ясно всичко, което искахме да скрием. Кризата е като едно наводнение, което ни донесе всичките тези проблеми в още по-голям мащаб. Особено с спекулациите на пазара на недвижимите имоти. Но като цяло банковият сектор и подобни балони много често водят до бездомност. Мисля, че това е един още по-голям проблем. Проблем на нашата модерна цивилизация. А именно това желание за потребление, все по-голямо потребление създава всъщност най-голямата изключване от нашето общество. Хора, които не могат да се справят с реалността. И това въжи за всички нас. Мисля, че всички можем да бъдем единни и да подчертаем какви са ни моралните задължения – ние трябва да помогнем на тези, които имат нужда, а техният брой се увеличава и в бедните, и в богатите държави. Благодаря. А сега госпожа Фигередо. Обригада, сеньора президент. Благодаря, госпожо председател. Проблемът на бездомните наистина е недопустимо нарушаване на основните човешки права. И именно за това трябва да се предприемат ефективни мерки, така както са записани в декларацията от 16 декември 2010 година на Европейския парламент. Трябва да се е, предприемат мерки, е, ефективни мерки, така че никой да не спи на улицата. И наистина, ако някой трябва да е, прекара известно време в временно жилище, това наистина трябва да спазва определените срокове и да му се намери достойно жилище. Държавите членки е, трябва да предприемат ефективни национални стратегии, е, като се дава преимущество на европейски проблеми за осигуряване на жилища на тези уязвими групи. Особено важно е тези проблеми да бъдат включени в различни политически сфери, в економическата, финансовата и социалната сфера, така че да се гарантира заетост, качествени социални услуги и достойни пенсии. А, тези а, планове, които се налагат сега за затягане на коланите, които се налагат на някои държави, а, водят до това а, хора, които нямат достатъчно а, средства, да останат на улицата. И а, хора, а, които не разполагат с а, елементарни а, прилични условия на живот. За това трябва да се отдели специално внимание на това положение. А сега давам думата за намерението на господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, явлението а, бездомност е проблем на обществото отдавна. Това е най-крайната форма на бедност. Има различни причини, водещи до бездомността например лични проблеми, загубата на съпруга, домашно насилие, нелегална емиграция, злоупотреба с алкохол или наркомания, липса на каквито и да е доходи. Конференцията за европейски консенсус срещу бездомността се опитва да предостави решения за проблемите, които тревожат гражданите. На първо място трябва да се опитаме да гарантираме заплахата за изхвърлени от жилището да се сведе до минимум, да се осигурят временни жилища, докато лицето преодолее личните си проблеми. На следващо място трябва да се гарантира хората да се ангажират и да намерят достойно жилище. Бездомните лица се нуждаят и от друга форма на подкрепа, те трябва да включват обаче тяхното активно участие. Благодаря госпожа Доц за минута и 30. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, приветствам възможността да участвам в това разискване по въпросите на бездомността. Осъзнавам, че това е въпрос, от правомощията на държавите членки. Също времено обаче той е въпрос, който нашия парламент може да открои като политически важен чрез днешния дебат. В мой избирателен район тази година имаше увеличение с 8% на бездомните лица 38 000 молби за социални жилища бяха подадени през 2010 година. Сега има увеличаване както на списъка на лицата, търсещи социални жилища, така и на бездомните лица. Тази вечер трябва да подчертаем, че трябва да осигурим нужната подкрепа и обучение на лицата, които се намират в това положение, както и да се осигурят достойно и нескъпоструващо жилищно настаняване. Близо 200 милиона евро през последните години бяха изразходвани за социални жилища. Искам да насърча особено младите хора, които са бездомни поради сложни проблеми и не винаги това е по тяхна вина, да им се създаде възможност да, да намерят жилища, каквито примери имаше миналата година, чрез създаването на възможности за временно настаняване и осигуряването на адекватни услуги ние трябва да работим по насърчаването на придобиването на такива умения. Благодаря. Госпожа Есае има за думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, бездомността е един от основните проблеми в Европейския съюз с многостранни измерения. Ние не бихме могли да дефинираме бездомността по един единствен начин. Явлението е различно в различните държави. Именно за това ние не можем да имаме съпоставима информация за бездомността, но това не е извинение за липсата ни на стратегия. Това трябва да бъде въпрос, с който трябва да се занимават държавите, но имаме нужда и от координация на европейско ниво. Радвам се, че вече много държави имат национални стратегии. Финландия, например, моята държава, има такава стратегия в дългосрочен план. Имаме така наречения принцип за първо осигуряване на, на дом. Според този принцип, ще се намали обслужването е, в различни приюти и ще се даде нов модел за приютяване, например, на хора, които са зависими от наркотици или алкохол. Идеята е да не построяваме временни жилища за тях, а да им намерим наистина дом. Другото важно е, да адаптираме съществуващите вече такива жилища. Много по-лесно и по-ефтино излиза. Господин комисар, изтече още една година. Ние трябва да се занимаваме с конкретни неща преди следващата зима. Господин Дърден има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. Като докладчик по тези въпроси, аз съм убеден, че економическото възстановяване на Европа може, няма да бъде ефективно, ако се съсредоточава само върху бюджетни съкръщения. Наистина целите 2020 са изключително важни и трябва да се е, свие е, бедността, което е, допринася и за подкрепа на потреблението. Наистина много хора са без жилища и това е изключително тежко положение за тези хора, които всеки ден си задават въпроса къде ще прекарат нощта. Трябва да се предоставят достойни жилища на тези хора. Социалните е, жилища са от компетенциите на държавите членки. Те организират тези въпроси, както намерят за добре. Но не трябва да се приемат по-специфични правила, които да попречат на осигуряването на такива жилища. Надявам се, че тази резолюция ще бъде приета с широко множество. Благодаря, господин Дарен, сега господин Мърфи. Благодаря, госпожо председател. Тук беше спомената стратегията 2020 и целта 20 милиона души да бъдат извадени от бедността и социалното изключване до 2020 година. Но реалността е, че вместо да се доближаваме до тази цел, се отдалечаваме от нея поради данъците, които се налагат върху работещите в Европа и строгите мерки за съкращения, което тласка много хора до бездомност. През последните две години бездомността е нараснала с 25% в Ирландия. Услугите за бездомни бяха обект на приватизация, което е удар за най-уязвимите в обществото ни налудничевата логика да се базираме на изискванията за печалба, а не за нуждите на хората, доведе до това да има хиляди свободни жилища, които не могат да бъдат предоставени на нуждаете се. Само 226 бяха предоставени през последната година в Ирландия. Вместо да се дават повече пари за банкерите, аз призовавам да се осигури повече финансиране за подкрепа на тези, които са бездомни, да се приложи подхода дом първо, за да се осигури дом на лицата незабавно. Благодаря. Госпожа Делво има думата за две минути. Госпожо председател, господин комисар, Радвам се да видя тук тази резолюция за бездомността, защото наша отговорност е да напомним колко е спешна тази тема. Първо, установяваме, че това, което вчера беше приоритет, си го остава и днес по още по-спешен начин. И нуждата от ясни критерии за бездомността и не ни пречи, всъщност не, не ни оправдава, че нямаме никаква стратегия и че хората са, днес са вече 78 милиона според Евростат. Преди три години нашият парламент, който се занимава с бедността, искаше да се сложи край на бездомността до 2015 година. А днес, сега, сме се доближили до нашата цел, поне малко. 2010 година беше посветена на бездомността, но наистина и държавите членки я използваха, за да се занимаят с тази голяма тема. Искам също така да изразя своето съмнение и съжаление. Нека да напомня, че има нужда от стратегия, обща стратегия, в различни, включваща различни аспекти, защото разбира се има отсъствие на жилища и бедност, но има също така проблеми свързани с здравето, с, с семейството и някакви лични уязвимости. Така че имаме нужда от един глобален подход, който да бъде ефективен и да взема предвид хетерогенността на личния опит на тези инвизии, на тези лица, които са захвърлени на улицата. Благодаря. А сега госпожа Тикао. Въпрос от госпожа Тикао приемате ли? Да. Благодаря, госпожо председател. Да, въпросът, който искам да задам на госпожа Делво е следният. Може би не разбрах добре 84 приблизително милиона европейски граждани са бездомни или казахте? Тоест един на всеки пет. Poate sunt expuși riscului sărăciei, dar nu fără adăpost. Или това са хора, които са изложени на риска от бедност. Не може да има толкова много хора. А, да, госпожо, явно имаш проблем. Това са хората, които са под прага на бедността. Да, благодаря, казва председателката. Радваме се да получим уточнение. А сега госпожа Гънс. Минута и половина. <clears throat> Fontosnak tartom természetesen én is, hogy a bizottság mindazokon a területeken... Благодаря много. Наистина изключително важно е комисията да се ангажира на всички равнища с координирането на тези проблеми, свързани с бездомността. Това беше споменато и във връзка с консенсусната конференция за бездомността. Трябва да се действа в различни е, посоки. На първо място економическата криза доведе е, до е, загуба на работата на много хора. Има и хора задлъжняли, които нямат възможност по този начин, останали без работа, да погасяват задълженията си. Има и такива, които са изплащали задълженията си в друга валута, в швейцарски франкове, например. Може би директивата за защита на потребителите би следвало да бъде изменена в този аспект. Също така не трябва да пропускаме дискриминацията на бездомните. Много често те са прогонвани от е, центъра на градовете е, или им се налагат глоби. Много е, колеги подчертаха, че бездомността е силна форма на бедността и наистина трябва да обсъждаме и правните проблеми на тези хора. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Знае, че економическия подход на Европейския съюз да се харче все повече и повече води до разрушаване на социалния модел в Европа. Ние не само, че атакуваме социалното измерение и говорим само за добри намерения, когато говорим за бездомността. Давам пример с Испания, в която има висока степен на бездомност. Много хора губят а, своята работа, хората трябва да плащат а, ипотеките си, но не могат а, да обслужват този дълг, защото не разполагат с пари. И това, според мен, е неморално. Знае, че не се случва в някои други европейски страни. Ако ви взема дома, защото не сте си плащали ипотеката не може да искат от вас да продължавате да плащате ипотеката си, както искат в Испания. Трябва да има общо европейско законодателство, което да защити всички европейски граждани, хората, които а, имат а, а, ипотека, нямат заплата, вземат им дома не трябва от тях да се иска да си плащат ипотеката отново всеки месец. Това е неморално. Не можем просто да правим гръмки изказвания тук. Перспективите за економическо развитие не са добри и това ни води до катастрофа в Европа. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожа председател, госпожа Скритлевска. Проблема с бездомността остава масов в Европейския съюз. Бездомните а, определено променят вече своя профил вместо обикновените хора, които сме ви познали преди. А сега виждаме, не са само мъже, те са и млади жени, които спът направо на улицата. Те са жертви на насилие в много случаи. А крайната форма на бездомност е именно тази да се, да се спи на улицата. Въпреки а, опитите за подобрение на ситуацията от много държави членки, като че ли нещата не са достатъчни. Имаме различна информация в различните държави членки, различна методология за статистическите данни, които се събират е, разбира се, имаме разлики и трябва обаче да следим нещата на европейско ниво. Това може да бъде направено е, в рамките на стратегията за борба с бездомността. И искам да позадам няколко въпроса е, към господин комисаря. Декември миналата година имаше консенсус на европейско ниво относно безумността и причините за, тази, за това явление бяха разделени в няколко категории. Въпросът ми е, защо след като работите по тази стратегия, ще включите ли тези разлики и ще определите ли различни мерки според причините за тази бездомност? НПО-тата ще участват ли в работата по стратегията и как ще бъдат включени? Така че е, да имаме ефективна борба с бедността, с бездомността. И Друг въпрос. Как веднъж, след като стратегията си приложена практика, как ще отчетете резултата и след като тя, бездомността има различни лица в различните страни? А сега госпожа Власикова Бенова за минута и половина. Благодаря, Благодаря госпожо председател. Господин комисар, през декември с повече от половината от колегите в пленарна зала на Европейския парламент поисках от комисията да приеме ефективна стратегия за борба срещу безумността. Искаме сега отново да запитаме комисията от тогава какви мерки са предприяти и да искат да се сътрудничим по изготвянето на подобна стратегия. Стратегия за борба срещу безумността следва да включва ясни цели, да обхваща всички въпроси, да има ясно измерение, свързано с жилищното настаняване, да се отчитат особеностите на държавите членки, както и нарастващата бедност в Европейския съюз. След да се изготвят национални доклади по въпросите на бездомността в рамките на отворения метод за координация. Искам да помоля комисията отново да гарантира прилагането на ефективни мерки, да се сътрудничи с Европейския парламент по ефективна стратегия за борба срещу бездомността. Благодаря. Госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. 8% от европейците живеят при крайна бедност и нямат възможност да водят достоен живот. Хиляди живеят на улицата, други в не, лоши жилища. И при това положение са иллюзорни другите права, като правото на труд и на живот. Да, прав сте, господин комисар. Кризата влуши положението в Европейския съюз, въпреки че е първа сила, економическа сила в света. И всъщност най-уязвимите страдат най-много. Вие изброихте инструментите на Европейския съюз, но каква конкретна политика, какви конкретни политики се прилагат от държавите членки? след като те нямат дори статистик, статистически данни а, за а, тези а, хора. Кога най-сетне ще се прилага хартата за основни права, особено за тези, които имат най-обща нужда от това? И как да вярваме на всички прекрасни приказки? Благодаря, госпожо Вержа. Сега госпожа Пасто за две минути. Госпожо председател, броят на бездомните на хората, живещи под прага на бедността, непрекъснато се увеличава от няколко години и то в повечето държави членки. Економическата, социална, финансова криза, увеличаването на безработицата още повече усилиха този проблем, така както казах и преждеговорящите. Съгласни сме, че имаме нужда да а, зачитаме основните права и ценности на Европейския съюз. Нашата държава също прие много тежки бюджетни ограничения и, и съответно в случая помощта за бездомните ще бъде само отпускане на някаква храна. А, що се отнася до нуждите на тези хора, много семейства заради безработицата и заради дълговете си към банките също се оказаха в подобна ситуация. Това само осложнява нещата. Европейския парламент прие една писмена стратегия, писмена декларация за стратегията относно борбата с бездомността. По този начин Европейския парламент подчертава още веднъж, че искаме да се добием с една ясна стратегия и да сложим край на, тази, на, то, на това явление, да виждаме хора спящи по улиците без работа и без никакво бъдеще. Така че трябва наистина да подобрим ситуацията на бездомните, първо да им осигурим някакви адекватни жилища и тази политика да е съгласувана с социалните политики на държавите членки. Отбелязваме си казаното от комисария и и на това, което изброи. Готови сме да подпомогнем комисията, за да координира действията между държавите членки и на регионално ниво, за да а, постигнем ефекта. А сега господин Кодзолина. А, и не паля. А, няма го. В такъв случай пристъпваме към следващия оратор, господин Мендес Девиго. Две минути. А, тужист. Тък му, тък му си дойдохте, да. Добре. Микрофона на оратора не е включен. Може да опитате друг микрофон, казва председателката. <laughs> А, voilà, ça marche, Благодаря, госпожо председател. Това не е първият дебат на Европейския парламент по темата. Такъв дебат е, водихме през 2008 като година за борба срещу бедността и социалното изключване. Европейския парламент винаги е проявявал е, интерес и безпокойство към този проблем. Често ни винят, е, че се занимаваме с институционални проблеми, които не засягат хората, но сега искаме също да покажем, че ни интересуват и въпросите на бездомните лица. Плановете в тази област са по-скоро национални, но можем да действаме и на европейско ниво. Ние включихме позоваване на социалната изолация в Хартата за основните права. Считам, че имаме възможност да реализираме конкретни неща, когато гласуваме бюджета в скоро време. По този начин ще можем да покажем своята ангажираност. Изключително важно е да се борим срещу бедността и социалната изолация, но още по-важно е да се защити човешкото достоинство. Всеки човек има право да ползва всички свои права в тяхната цялост. Борбата срещу неравенството е борба за живот. Не бива да пренебрегваме а, факта, че само някои политически групи а, искат а, да се финансира социалния модел на Европа. Важно е това да стане, защото този модел е част от нашата идентичност. Благодаря. Сега давам думата на господин Рап. Госпожа Рапти. Благодаря много, госпожо председател, господин комисар. Е, знаете ли, че един човек, е, дори да е беден, е, когато види на улицата бездомен, си мисли, че има огромна разлика между него и този човек. Никой не си казва, че някой ден може да му се случи същото. А всъщност разликата е минимална много малко трябва, за да се премине от едното в другото състояние, особено в сегашното кризисно състояние. Знаем какъв, колко висок е процента на безработица, но няма а, статистически данни. Но всеки а, много добре вижда в своя град, в своя квартал какво а, се случва. При економическа криза има бедност, хората остават без работа, и изведнъж животът им се срива и те се оказват буквално на улицата. И ние не трябва да допускаме това, ние трябва да се борим срещу това явление. Нуждаем се от европейска стратегия. Не можем да оставим всяка държава членка сама да се бори. Трябва европейски чадър. Трябва да се постигне социална интеграция на тези хора. Благодаря сега госпожа Морен Шарти за две минути. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям напълно този устен въпрос и резолюцията, защото тук сме изправени пред един проблем, който е недостоен за ценностите, които ние защитаваме на европейско ниво, недостоен за средното ниво на живота, което сме изградили в Европа. Е, кризата подчерта значително проблема на бездомността. Смятам, че днес трябва да си дадем сметка, че никой не е застрахован. Всеки може да се озове утре в ситуация на бездомност. Първият стълб, по който можем да действаме, разбира се, е Европейския социален фонд, който позволява интеграцията или реинтеграцията на професионален план. Трябва също така да помислим за създаването на нови работни места, за връщането на безработните обратно на работа. Но тъй като аз съм председател също и на работната група, която се занимава с този фонд, искам да кажа, че програмата Прогрес също може да ни е, помогне да напреднем повече в решаването на този проблем. Първо трябва да наблегнем на превенцията, но също и да определим едни индикатори, за да имаме ясна политика с ефективен подход, е, свързан с достъпа до жилища. Има добри практики на европейско ниво за постигане на тези цели. Смятам, че трябва всички заедно на ниво комисия, а също и нашата работна група и комисията по заедостта на парламента начало с госпожа Берес, да видим кои са добрите практики, кои са ефективните работещи практики, кои са стратегиите, които могат да се окажат успешни за бъдеще и а, какви са индивидуалните подходи, които можем да приложим и личен, личен индивидуален, индивидуално следене след това на тези хора, за да можем да решим проблемите, които са недостойни за Европа. Благодаря. А сега госпожа Тикао, минута. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията. Липсата на покрив над главата на човека е голям проблем. Знаем, че през зимата големите градове имат недостиг на легла в убежищата за бездомни лица. Борбата срещу бездомието е приоритет и основен елемент на стратегията за социално приобщаване, особено в рамките на стратегията 2020. Трябва да се борим срещу това явление чрез координация на европейско ниво. Дефиницията за бездомност варира за различните държави. Освен това, събирането на данни, на статистическа информация също е различно. Следва да се подкрепят държавите членки в изготвянето на политики за борба срещу бездомността. Превенцията е най-ефикасният начин за борба срещу бездомността. Следва да наблегнем и за интегрирането на пазара на труда, на жените, на иммигрантите, на други уязвими групи. Интеграцията трябва да отчита нуждата от семейен живот, като се набляга на проблемни райони и да се използва фонда за регионално развитие, за да се гарантират жилища на тези хора. Благодаря, госпоже, господин Соник. Благодаря, госпожо председател. Един от петте цели на стратегията Европа 2020 е да излезем от бедността, да изкараме от бедността на 20 милиона души от Европейския съюз. Това, а статистиките за 2009 година казват, че е, резултатите са много тревожни, че все повече и повече хора живеят на ръба, на бедността и на, и на бездомността и че тази статистика най-вероятно ще се е, влуши заради економическата и финансова криза. Безумността е драстичният аспект на бедността. Тя може да се предава от поколение на поколение, нещо, което а, ще превърне нашата борба в още по-трудна. Радвам се да видя мерки взети тук на страна на Европейския парламент, който иска да се прибори с това явление. И ние призовахме всички заинтересовани страни, всички участници да вземат да се занимаят с процеса, да се борят с, с, бед, с бездумността, най-вече е, до 2015 година и да изградим една адекватна стратегия за жилища, за осигуряване на жилища. Ако гледаме на европейско ниво, ние трябва да се обърнем към Европейската комисия. Комисията трябва да направи максималното, за да мобилизира държавите членки така че те да изготвят адекватни стратегии за борба в национален план. Трябва също да останем отворени за бъдещо сътрудничество с хора, които страдат от бездомност, хора, които ам, и хора, които работят на терена, например НПО-тата. Трябва да бъдем ефективни, като посочим проблема с, с бездомността, го поназовем в очите му и трябва също така да, да включим в нашите стратегии НПО-тата. Има вече много добри мерки, които са включени в правни разпоредби. Трябва да се мобилизираме и да бъдем единни, ако наистина искаме да приложим стратегията Европа 2020. Благодаря. А сега госпожа Смолкова. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, Бездомността е една от най-крайните форми на бедност и социална изолация. Срещаме се всеки ден с бездомни лица пред магазините, в метрото, по улиците. Често те са пренебрегвани, често а, мръсни, гладни. Всеки човек има право на живот и на достоинство това би било от полза за обществото, да бъде изкоренена бедността. Всички слоеве от обществото трябва да се ангажират, всички сектори, както обществения, така и частния сектор. Трябва да има информационни кампании, но сега е настъпил момента да създадем по-добра координация между държавите членки. Сега преминаваме към Catch the Eye. Господин Миколашец има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Е, Са може ocitnúť о велми zložitej ситуации. Без... Всички ние бихме могли да се окажем в ситуация без покрив над главата си. Може да има различни причини, които да доведат до подобна ситуация. Едно нещо е ясно, че излизането там е много трудно или почти невъзможно. Именно за това европейските институции просто трябва да работят за ръка за ръка с националните институции. Структурните фондове също трябва да създават жилища за тези хора или за бедните хора. И измежду всичко това трябва да има и специални програми за бездомните и те да бъдат следени и оценявани. Искам също така да посоча, че бездомността е невъзможна за разбиране и не би трябвало да бъде част от нашето модерно цивилизовано общество. Ние трябва да и да предпазим тези 20 милиона, които са на ръба на бедността сега. А сега господин Николеско. Е Благодаря, госпожа председател. Проблема с бездомните лица е сериозен проблем, който трябва да се решава както национално, така и на европейско ниво, но не трябва да пренебрегваме и друг сериозен проблем. Става дума за трудните условия на живота. Всеки шести европеец след, според Евростат се намира в трудно положение. Има проблеми с жилищното настаняване във всички държави от Европейския съюз. Много хора нямат баня. Една френска фундация извърши проучване, което показва, че над 8 милиона французи живеят при такива тежки условия. В стратегията за бездомните лица, трябва да наблегнем за разрешаване на условията на живот на европейските граждани. Благодаря господин Луан за една минута. Благодаря. Колеги, проблемът с бедността се изостри през изминалите години. Все повече жени стават бездомни, все повече семейства. Млади хора, деца също е, хора, които са загубили работата си следователно губят жилищата си заради економическата и финансова криза. Е, нека да направим няколко предложения на комисията за евентуални решения на този въпрос. Първо, създаване на Европейска агенция за защита на бездомните може да бъде добра идея, защото можем да, прилаг... да прилагаме европейски стандарти и европейски решения. След това можем да разширим използването на Европейския социален фонд или фонда за регионално развитие, за да направим един анализ на бездомността като социално явление, за да можем да изградим жилища за тези хора, което е най-необходимото. И така както се беше споменато за финландския модел, първо осигуряване на дом, защото по този начин ще се увеличи капацитета за борба с бездомността. Имаме нужда от нови мерки. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ако функция родина bez Бих искала да споделя една гледна точка, която не беше засегната. Ние трябва да помогнем на хората, които не могат да помогнат сами на себе си, но ние приемаме законодателство, което отслава семействата непрекъснато. Европейската комисия и парламента трябва да направят така, че а, да бъдат осигурени достатъчно детски заведения. Освен това, да отдадем дължимото на жените, които отглеждат децата си или се грижат за възрастни членове на семейството си. Когато има проблеми, се опитваме да изготвяме стратегии, правим проучвания, но забравяме, че всичко опира до семейството и трябва да се подкрепи семейството. Госпожа Матула за една минута има думата. Благодаря. За изминалото десетилетие хората от без дом и социалната поляризация, така да се каже, се увеличиха. Те се превърнаха в основния въпрос за а, държавите членки. Едно от предварителните условия за борба с а, този феномен е да имаме по-добра координация, като включим регионалните, националните власти, така че решенията да бъдат правени възможно най-близо до засегнатите хора. Също много важно е да използваме и ефективно европейските фондове за социални жилища. Кампании като Европейската година за борба с бедността и социалното изключване са също добър вектор на обмяна на добри практики, а също така и за увеличаване на информацията относно това явление. Нужно е да имаме национална стратегия за уязвимите лица, а също и стратегия за подобряване на условията на живота, да се премахнат препятствията за достъп до заедост и увеличаване на достъп до социални услуги и на жилища. Благодаря, госпожа Прендегаст. Благодаря. Искам да задам следния въпрос. Дали комисията възнамерява да обмисли използването на жилища, които не са били заети след възникването на кризата и дали ще облегчи семейства, които имат проблеми с обслужването на жилищните си заеми. Дали смята да разгледа връзката между задлъжнялостта Госпожа Безеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Бездомността се превръща в един от най-тежките е, явления напоследък, най-вече заради економическата криза. Тези хора са най-уязвимите и липсата на европейска политика в това отношение нарушава основните човешки права. Подкрепям идеята за приемане на стратегия за бездомните хора. Европейския съюз трябва да защитава правото на достоен живот и правото на пълно участие в обществото за всички граждани. Социалното изключване предизвиква дискриминация, която се базира на социални фактори. И това се отразява много, много явно върху физически и психологически интегритет на хората. Мисля, че трябва да отпуснем социални средства, социални фондове, за да решим този проблем. Например, можем да ги използваме за жилища. Благодаря. И накрая, господин Танасеско. Starea de sănătate nu este un apanaj. Чисто биологическа гледна точка, здравословното състояние не е монопол само на богатите, както и състоянието на заболяване не е само сред бедните. Има много институции, които осигуряват медицински грижи за хора в трудно положение, включително за бездомни лица. Но със съжаление трябва да отбележим, че както по отношение на качеството на медицинското обслужване, така и качеството на програмите, те не отговарят на това, което се осигурява от приятелите ни отвъд а, другата страна на Атлантическия океан. Трябва да се осигурят повече здравни грижи за бездомните лица. Сега давам думата на комисаря за приключване на тази дълга дискусия с добри предложения. Благодаря, госпожо председател. Европа страда от липса на солидарност. И мисля, че наистина е дошъл момента защото без нея можем да унищожим не само европейския социален модел, но и целия Европейски съюз. Надявам се да ме вземете сериозно. Ако нямаме солидарност, няма да сложим край на финансовата криза и е, докато продължава тази финансова криза, държавите членки, особено тези в периферията на Европейския съюз, ще продължават да отиват към социална криза и евентуално социална катастрофа. И бездомността е един от основните аспекти на тези негативни тенденции. Благодаря на европейските депутати, защото дебата тук потвърждава как ние наистина се ангажираме да се борим с бездомността и с изключването, така както и комисията. Стратегията Европа 2020 за борба с бедността и социалното изключване също се занимава и с липсата на жилища и бездомността. Това не означава, че няма жилища в Европа, а по-скоро въпросът е разпределението им. Имаме опит с държави членки, които, където населението намалява, така че има свободни жилища. И е погрешно да се смята, че тези бездомни хора са престъпници. Правителствата на държавите членки, местните власти трябва да се намесят, за да коригират този провал на пазарните си политики. Социалното изключване и безумността са компетенции първо на държавите членки. Някои си ги пазят много жестоко. Европейският социален пазар е, е различен. в различните държави критериите са различни, статистиките са различни, така че ние имаме нужда от повече координация, така както посочи Лиз Лин – Имаме нужда от обмяна на статистически данни, а също и по-добра обмяна на най-добри практики. При все това, комисията вече а, е, се занимава с а, е, едни дългосрочни насоки, например да подобрим а, е, подкрепата, иновациите в подход свързан с осигуряване на жилища. Смятам, че приоритет трябва да се даде на интегрираните подходи, така както каза господин Ори. И искам да кажа, че оставам отворен тук и можем да го направим под ам, идеята за социална иновация. Това се свързва с човешките права или по-скоро с неспазването им. И съответно влизаме в правната страна на нещата. Наистина е неприемливо ако резултат от финансовата криза, хората, които са ипотекирали жилището си, да го загубят и да продължат да дължат пари на банката. Така че трябва да видим какво може да се направи в тази област, за да подобрим правната рамка в Европа. Освен това, комисията води диалог с заинтересованите страни за да сме сигурни, че правната рамка, която ще изградим, ще бъде правилната. Трябва да продължим да работим с държавите членки. Някои от тях, вместо да работят по стратегия за социални жилища, се, се отклониха в неправилна посока. В Краков имаше една, има една конференция през октомври и ще се разглежда конвенция за бедността, а също така и платформата за бедността към стратегията Европа 2020. Идеята е да продължим диалога с държавите членки в тази насока и също така и с заинтересованите страни. Също продължаваме да работим и с НПО-тата и съм сигурен, че не всички НПО-та споделят нашия подход на консенсуса. Така че а, смятам, че поне от ваша страна ще получа подкрепа в борбата с бедността и бездомността в Европа. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. С вашето изказване приключваме дебата по тази тема, по този въпрос. Преминаваме към следващия. Добре, дошла, казвам на госпожа.